Uh, Уважаеми дами и господа, дами и господа, позволете ми да ви се извиня за това, че започваме малко по-късно, отколкото обикновено. Приключихме първото заседание на тристранните преговори по пакета за далекосъобщенията преди няколко минути госпожа Патриция Той и други колеги са били тук. Всъщност две дами представляваха комисията ИТРЕ, също така присъстваха някои докладчици и сянка. Трябва да кажа, че заседанието беше относително успешно. Виждам, че Патриция се съгласява с мен. Добре. Но така или иначе предстоите първа да извършим още много работа. Особено ще се отнася до въпроса за спектъра. По този въпрос все още няма решение на съвета и за нас, Европейския парламент, този въпрос е много сериозен. Може би също така някои други проблеми ще могат да бъдат решени в близко бъдеще. И то надявам се, че ще бъдат решени с успех. Всъщност не знам какво означава в близко бъдеще, може би една година, защото ние очакваме общата позиция на съвета вече една година, над една година. Но нека да бъдем оптимисти все пак. Уважаеми колеги, е дневния ред. Има ли предложения за промяна в дневния ред? Доколкото виждам не. По точка разни, което е последна точка. Има ли желание за изказване? Съобщението от мен. Координаторите решиха да се отмени заседанието на комисията ТИТРИ на 13 април и сега комисар Шевчович е сред нас. Позволете ми, господин комисар, да ви привесам тук сред нас, но просто искам да ви помоля за търпение. Само 2-3 минути са необходими, за да мина през техническите въпроси. И така, на 13 април ще бъде отменено заседанието на комисията ИТРА. Общественото изслушване за вътрешния енергиен пазар, първоначално предвидено за понеделник 13, ще се проведе по време на следващото заседание ИТРЕ на 20 април, понеделник от 15 до 18.30. На 14 април ще се състои заседанието на комисията ИТРЕ, така както е предвидено първоначално координаторите решиха да се проведе заседание във вторник от 9 до 10. Това са заседанията на координаторите, извинете. И от 10 започва редовното заседание на комисията ИТРЕ с гласуване. Така че започваме утре редовната ни работа от 10 часа. Много важно съобщение. Искам да ви напомня, че работната група по цифровия съюз бе създадена и вие получихте с това съобщение миналия четвъртък. Учредителното заседание ще се състои този четвъртък, т.е. след 3 дни, на 26 март от 11 до 12.30. Това ще бъде учредителното заседание. Заседанието ще бъде от две части. Първо, учредителната част, за да се обсъдят условията на работа. Втората част ще бъде обсъждан на генералния директор на Генерална дирекция за комуникации Конект на Европейската комисия. Приветствам всички членове на комисията Титра и ви приканвам най-любезно да присъствате на това заседание, което ще бъде посветено, посветено на цифровия съюз, цифровата економика. И единия пазар за далеко съобщителните услуги. Това ще бъде нещо много интересно. И така, като трета точка от дневния ред имаме одобрение на протокол от заседание от 21 22 януари и 26 януари. Ако няма възражение, нека да сметнем, че протоколът е одобрен. Спомняте си, че имахме неформално заседание в Страсбург по време на последната сесия. Срещнахме се с председател и заместник-председателя. И сега четвърта точка. Следващи стъпки в прилагането на стратегията за енергиен съюз, размяна на мнение с господин Маро Шевчович, заместник-председател на комисията, отговарящ за енергийния съюз. Много се радвам отново да ви приветствам, господин заместник-председател. Вие не за пръв път сте в нашата комисия. Е, Вие сте добре дошъл и вие присъствате на изслушванията и след изслушванията се срещаме с вас. На 26 януари имахме среща с господин Шевчович преди да бъде прията стратегия за енергийния съюз. И след това също така ние обсъждахме този пакет на пленарно заседание на парламента. И така, ние говорихме с господин Шевчович. Той ще ни представи следващите стъпки в прилагането на стратегията за енергийния съюз. Разбира се, най-важната част винаги е реализацията. И ние искаме законодателство да бъде по-ефикасно. Затова прилагането на законодателството е най-важно. Ще бъде много интересно комисията ИТРИ да получи повече подробности за обхвата и графика за следващите законодателни инициативи. Това ще позволи на нашата комисия добре да планира стратегически своите задачи. Това ще ни помогне да определим по-ясно приоритетите в нашата работа. Предвидили сме 1 час и 15 минути за нашето обсъждане с господин Шевчович. И сега ще ви помоля, господин заместник председател, да ни представите темата следващи стъпки в прилагането на стратегията за Накин съюз. Много ви благодаря, господин председател, почитаеми депутати. Първо, много се радвам отново да съм тук сред вас, да обменим мисли с вас по една изключително важна тема Енергийния съюз. Бих искал да ви предоставя актуална информация за сегашното състояние. Е, господин Бузик току-що спомена, че сме се срещали преди около два месеца, имахме много подробен дебат и знам, че вие сте експерти по този въпрос, че вие много внимателно сте прочели този въпрос и вие Поставихте много важни въпроси, не само по време на заседанието с мен, но и преди. Вие много важни въпроси поставихте, свързани с стратегия за енергиен съюз. след като беше прията стратегия за енергийния съюз, аз побързах да представя тази стратегия на пленарно заседание на Европейския парламент. Искам да ви благодаря за изключително възнаграждаващ от обсъждане и също така за подкрепата от страна на всички политически групи в парламента. От този дебат проистича това, че трябва да работим и ние продължихме да работим и с държавите членки, за да можем да гарантираме това, че съвета на министрите по околната среда, по енергетиката, по транспорта, всички тези съвети на министрите да подкрепят прехода Европа, към нова енергийна стратегия. Искам да подчертая, че лидерите на Европа също така изцяло подкрепиха нашата работа. Имам предвид държавните глави и ръководителите на правителствата на държавите членки. В предложението на комисията се подчертава значението на всичките пет измерения. Европейския съвет призова към пълна реализация и неотклонно прилагане на действащото законодателство в тази сфера, за да може да се гарантира пълно спазване на европейското законодателство, включително що се отнася и до външните доставчици. Това беше един въпрос, който предизвикваше много съмнения преди да го включим в стратегията. Също така европейските лидери призоваха за един по-гъвкав модел на енергийния пазар, за по-голяма енергийна ефективността на скаратите и много други важни тематични области. Във всички тези области е необходимо сега да постигнем реални мащабни резултати. Тоест, след като приключиха дейностите по изготвянето на стратегията, сега вече е много важно, както подчерта господин Бузек, да започнем реализация, защото имаме според мен една добра стратегия, тя се радва на консенсус, но сега трябва да се предприемат конкретни действия, необходимо е да се предложат конкретни законодателни актове, да се предприемат съвсем конкретни стъпки на място – и ако ми позволите, господин председател, ще се съсредоточа само на четирите основни цели, с които трябва да започнем. Първо, смятам, че трябва да гарантираме това, че що се отнася до енергийната сигурност, да престана да бъдат само празни думи, думите като доверие и солидарност държавите членки трябва да могат да разчитат на всички свои съседи, на всички свои партньори в Европейския съюз. Също така, както каза господин Юнкер, ние трябва да предоставим възможност на енергийните потоци да се движат свободно през границите. При всичките ми контакти миналата седмица – миналите седмици с парламентаристи, представители на общините, представители на гражданското общество, предприемачите и обикновените граждани, аз чувах едно и също послание. Имаме нужда от това свободно движение на енергията. И Европейския съюз е готов да направи един огромен скок напред, към е един реално интегриран и по-децентрализиран енергиен вътрешен пазар. Освен това, трябва да гарантираме това, че можем да работим повече, за да гарантираме енергийната ефективност. И бях много вдъхновен от заключенията на Европейския съюз, защото там изрично се посочваше енергийната ефективност като важен принос за цялостната енергийна сигурност в Европа. Мисля си, че това е един нов подход а, утвърден от Европейския съюз, е, Европейския съвет. Да се насърчава енергийната ефективност във всички сфери. И това ще се отчита в нашите законодателни предложения. Освен това, трябва да гарантираме преминаването към нисковъглеродна економика и нисковъглеродно общество, да използваме изцяло потенциала на Европа за това да станем един глобален център за разработване на следващото поколение технологии, по-голямо използване на възобновяеми енергийни източници и разбира се за развитие на други технологии. Разбира се, вече се води значителна работа, изгражда се инфраструктура. Например, наскоро присъствах на започването на строителството на трансанатолийския газопровод, за пръв път ще идва природен газ от региона Каспийско море в Европа, нещо, което е огромен принос за диверсификацията на енергийните доставки в Европа и енергийната сигурност. Също така сме свидетели на изключително важното споразумение между Франция, Испания и Португалия за подобряване на междусистемните връзки в системите за пренос на газ и електроенергия. Това позволява да се увеличи капацитет и качеството на междусистемните връзки. Също така се извършват значителни усилия по стабилизиране на отношенията между Русия и Украина. Миналата седмица се срещнах с министрите енергетиката на Русия и на Украина и се радвам, че и двете държави са съгласни, че още от сега трябва да започне работата по гарантиране на безпроблемни доставки на природен газ през идущата зима. Също така по-късно тази година се очаква подписването на правно вързащо споразумение, благодарение на комисар Каньете, ще бъдат в най-скоро време предложени ангажиментите, формулирани ангажимент на Европейския съюз за периода след 2020 година в сферата на противодействие на изменението в климата. Трябва да използваме такива примери, за да призовем други важни фактори в глобален мащаб да последват нашите стъпки. Освен това предлагаме много нови инициативи. Предлагаме законодателни и незаконодателни инициативи, например пътната карта и ще споделя повече за други инициативи. Например, е, инициативата Интелигентно финансиране за интелигентни сгради. Това е един финансиращ инструмент. Европейския съвет също така изрично посочи, че в сектора на сградите има реална потребност от финансиране, финансови инструменти и в най-скоро време ще представим тази инициатива интелигентно финансиране за интелигентни сгради. Също така предлагаме стратегия за отопление и охлаждане, защото повечето от вас правилно посочиха, че енергийната криза е преди всичко криза свързана с отоплението. Ще преразгледаме директивата за енергийната ефективност, както и директивата за енергийните показатели на сградите, за да гарантираме постигането на нашите цели за 2020 година. Разбира се, за това ще е необходимо да имаме много подробна и мащабна оценка на въздействието. Така че през 2016 година ние ще работим съвместно с вас и ще ви представим нашата оценка на въздействието. Също така резерва за пазарна стабилност ще бъде представена вас, както и при разглеждането на европейската схема за търговия с емисии. Това е нещо, което ще изпрати много ясно послание на нашите производители и това ще засили доверието към Европейската система за търговия с емисии. Също така ще създадем повече условия за това да бъдат изпълнени преди поетите обещания ангажименти ще стремим нашата дейност да води до засилване на растеж и създаване на повече работни места. И също така ще разчитаме нашите партньори така, че да гарантираме това, че преходът е справедлив и че никой да не бъде оставен за борда. Разбира се, ние ще работим в рамките на комисията по тези инициативи. Как ще го направим? Първо, утре ще свикаме заседание, което ще бъде посветено на стратегията на Европейския съюз. Ключовите комисари ще могат да дадат политически принос от самото начало. Ще бъде също така създаден един екип за работа по този проект и разбира се, ни очакваме висококачествените ви предложения за законодателството законодателството, ще включва всички измерения и елементи, необходими за подготвянето на законодателните предложения. Знам, че утре ще обсъждате много от тези въпроси с моя колега, комисар Каниете. И знам, че ще говорите по по-конкретните законодателни предложения. Накрая, съвсем накратко по три въпроса. Първо, системата за управление. Тук бихме искали да подготвим фишове за всяка една страна, така че държавите членки да могат да разберат и да обяснят защо енергийната ефективност е толкова важна за моята страна. Защо трябва да работя с вас, с комисията по тези проекти. Ние искаме да изпратим това послание и на политиците, и на гражданското общество, и на предприемачите, и на националните парламенти, за да можем да започнем този активен диалог с държавите членки по енергийния съюз. Ще работим в тясно сътрудничество с вас по всички законодателни предложения, които са в списъка. Вие също така ще проверявате как ние коригираме и привеждам в съответствие информацията и докладите, идващи от държавите членки. И през ноември ще представим първия ни доклад по състоянието на Енергийния съюз. Надявам се, че това ще бъде един дебат, който ще допринесе за обсъжданията на заседанието на Европейския съвет през декември. Важно е да бъдат обхванати всички политически нива. Ще работим и продължаваме да работим с общините, с гражданите. Искаме да продължим да работим по концепция за интелигентните градове. Господин Юнкер, господин Катайнен и аз и Колина Крецо и комисар Вуца. Всички ние ще работим заедно за да представим новата стратегия за интелигентните градове. Тази концепция е подкрепена не само в Европа. И имаме, разбира се, много добри примери в Централна и Източна Европа, но също така много добри отзиви от е, Индия, от Египет, от е, азиатските страни. Също така ще работим по подобряването на енергийната сигурност в Централна и Южна Европа. Създадохме работна група КЕСЕК, която е свързана с която ще се занимава с по-голямата, по-добрата свързаност в тази част на Европа. Искаме да гарантираме достъп до природния газ от различни източници и искаме този регион да бъде по-добре интегриран в енергийния съюз. Така че, почитаеми депутати, уважаеми господин председател, от сърце ви благодаря за предишните ни обсъждания, посветени на енергийния съюз, когато те първа се изготвяше стратегията. Много ви благодаря за вашия принос, който ни позволи да подобрим стратегията. С нетърпение очаквам продължаването на нашето сътрудничество, защото това сътрудничество е от решаващо значение за успеха на Енергийния съюз. Благодаря ви, господин съместник председател. Започваме нашето обсъждане. Давам думата на колегите. Първо, думата ще бъде дадена на координаторите. Моля, не повече от 3 минути. Господин Каринш от името на НП. Е, е, благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин заместник председател. Мисля, че би следвало да ви поздравя, тъй като заключенията на съвета наистина са силни. Явно държавите членки до голяма степен се обединяват около идеята за създаването на енергиен съюз. Искам да ви обърна внимание на точка Д латинско от заключенията – където съветът заявява, че иска да гарантира пълно спазване на законодателството на Европейския съюз в рамките на споразумения за доставки на газ от трети страни, най-вече на ниво изпълнение на тези споразумения. Разбира се, става дума и за поверителността на информацията, съдържаща се в тези договори. Комисията работи по този въпрос и по време на миналия мандат. Имаше и законодателна инициатива, в която се предвиждаше по-активна роля от страна на комисията при <clears throat> воденето на преговори за сключване на договори за доставки на газ от трети страни. Сега като че ли съветът ви подава ръка, но доколко трябва да са решителни действията на съвета според вас. Едно е да се заяви, че трябва повече прозрачност по отношение на такива договори, а друго е тя да се постигне като елемент обединяващ всички тези договори. Но според мен прозрачността в това отношение е важна за Съюза като цяло. Бих искал да узная вашето мнение по този въпрос. Колегата Дан Ника от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Ще говоря на румънски, тъй като днес след обед можем да ползваме устен превод. Господин комисар, господин заместник председател на комисията, благодаря ви за изложението. Казахте, че разискванията за създаването на енергиен съюз са важни, че в момента вече имате и ясен график за тези дебати. Те са важни за потребителите, за крайните потребители и отделните отрасли. За тях е много важно създаването на единен пазар. Но как ще убедите тези действащи лица в полезността на една такава инициатива? Ако създадем вътрешен пазар на енергия, той ще работи по-ефективно, от това ще спаднат и цените. А що се отнася до енергийната инфраструктура, между системните връзки трябва да се инициатива, в която да се инвестира в целия Европейски съюз. С удовлетворение отбелязах онова, което казахте за Южния коридор и за възможността на доставки на газ от региона на Каспийско море в миналото не бе ясно как точно ще постигнем ефективно функциониране на пазара. Тогава по-голямата част на доставките се осъществяваха от Русия. А сега вече има ясна идея за <clears throat> междусистемни връзки. Но ако изградим междусистемни връзки, наистина ли ще можем да постигнем целта, която сме си поставили. Целта от 10%. Миналата седмица наблюдавахме слънчево затъмнение. За първи път можахме да установим колко е уязвима енергийната система в Европа. Когато настъпи слънчевото затъмнение, изгубихме хиляди мегавати. За цяла една минута имаше прекъсване в електрозахранването. Цяло чудо бе, че Нямаше масови прекъсвания в електрозахранването на цялата територия на Съюза. Това показа, че има все още какво да се направи за гарантирането на повсеместна сигурност на доставките. Още един въпрос, който ще засегнем и утре с комисар Каньете. Междусистемните връзки са много важен въпрос. Ще работите ли по него заедно с комисар Каньете? А що се отнася до климатичните промени, как ще разпределите компетенциите си в тази област? Кой от вас ще, двамата ще отговаря за какво? Важно е за нас да знаем това, за да знаем и с кого да разговаряме по отделни въпроси и в бъдеще. Благодаря ви. Господин Яцкевич от, Яцкевич от името на ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, явно е, че Европейският енергиен съюз трябва да внесе стратегически принос за сигурността на енергийните доставки. Той ще трябва да се основава на солидарност и взаимно доверие. Но какво разбирате под това понятие? От една страна в документа на комисията се говори за енергийния съюз като средство за гарантиране на доверие. От друга страна се засягат и други въпроси, като намаляването на емисиите на въглероден двуокис. Как стоят тогава нещата с въглищата като енергоносител? Стремим се към въвеждането на екологосъобразни технологии и методи на производство, но ще трябва да разгледаме и въпроса с въглищата. Те са от стратегическо значение не само за моята страна Полша, но и за сигурността на енергийните доставки като цяло. Ако изпаднем в положение, в което ще сме по-зависими от други енергоносители, то не мисля, че това би била една разумна мярка. Имам предвид Полша и други държави. Що се отнася до енергийния съюз, не бяха взети предвид призивите за недискриминиране на някои енергоносители за сметка на други? Как стоят нещата и с газа? Как се работи по предложенията на някои държави за създаването на кризисен механизъм за съхраняване на енергия? как стоят нещата с финансирането на проучването на неконвенционални източници, като например шистовия газ. смятате да заложите и на радикална диверсификация на енергоносителите. Това е потенциал за економически растеж. От друга страна, обаче в дългосрочен план ще сме по-зависими от внос на енергия. Още веднъж искам да се спра на въпроса за солидарността и доверието. Онова, което предвижда съветът за различните енергоносители и свеждането до нула на въглеродните емисии в економиката, Като го чета, оставам с впечатлението, че може би документът би следвало да бъде озаглавен не енергиен съюз, а енергиен и климатичен съюз – защото политиката, която се предлага в него, в същността си е насочена към действия в областта на климата. Може би са се намесили интересите на отделни държави, като например Германия. Господин Петърсен от името на либералите. Благодаря, господин председател. Нека първо поздравя заместник-председателя господин Шевкович за усилената работа. Благодаря ви, че още веднъж се възползвахте от възможността да участвате в разискванията в Европейския парламент. Така още веднъж засвидетелствахте волята си за работа в тази толкова важна област. Ще се спра върху два важни за либералите въпроса, а именно управлението и финансирането. В бележките ви за докладите страни, докладите по страни. Споменавате, че ще има и годишен доклад за състоянието на Енергийния съюз. Това според мен е много добра идея. Съгласно договорите, структурата на енергийния баланс спада към компетенциите на държавите членки. От друга страна се нуждаем от един изцяло отворен, интегриран вътрешен енергиен пазар, за да подсилим сигурността на енергийните доставки и да диверсифицираме енергоисточниците. Увеличава се нивото на взаимосвързаност на системите, което според мен е добре. Радвам се, че този въпрос се съдържа и в заключенията на Съюза. Можем да обсъдим допълнително целта от 10%. Според мен тя може да е по-амбициозна, но като цяло идеята е много добра. Но има една основна дилема, а именно какво спада към националните компетенции и какво може да бъде предприето и постигнато на ниво Европейски съюз. Какво смятате вие по този въпрос? В заключенията на съвета има и пасаж за пълното прилагане или подсилване на вече действащото законодателство в областта на енергетиката. Какво се има предвид с това? Каква е и връзката с докладите по страни? И накрая въпрос за финансирането. Що се отнася до проектите от общ интерес, не е ясно колко от тях се намират на етап от разработването си, на който вече могат да бъдат приложени от финансова и регулаторна гледна точка. Как да направим така, че тези проекти да получат необходимото финансиране – как смятате да включите в работата по тези проекти и проекти насочени към енергийна ефективност? Благодаря, колега. Колегата Турмес от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин заместник председател Шевчович. Вие и вашият екип наистина работихте усилено по този въпрос. Не сме удовлетворени от всички ваши предложения, но има и някои добри такива. Например, енергийната ефективност и ВЕИ ще бъдат в основата на прехода в енергетиката. Най-накрая също признахте, че кризата в отношенията ни с Русия е криза свързана с топлоенергията. Много е важна също така и концепцията за макрорегионалните пазари. Така ще преодолеем противоречието, в което се вкарахме. От една страна призоваваме за единен вътрешен пазар, а от друга страна яростно отстояваме структурата на енергийния баланс като национален прерогатив. Добре, е, че призовавате за прозрачност по отношение на договорите за доставки на газ от трети страни. Но какво ще предприемем спрямо държави като Унгария, например? Ако една държава по някакви причини действа напълно в разрез с принципа на солидарност спрямо други държави, то дори да постигнем пълна прозрачност по отношение на договорите за доставки на газ от трети страни, то ще трябва да предприемем някакви действия спрямо държави, които действат изцяло в разрез с интересите на Съюза. Второ, чудесна е идеята за гарантирането на свободно движение на електроенергията, но ако то се гарантира в рамките на изцяло опоручен пазар, където не съществуват надлежни механизми за цените и разходите, то това може да ни да изиграе лоша шега. Вчера вечерта германското правителство призна в проучване, извършено от Министерството на економиката на Германия, че Германия не разполага с достатъчно средства за извеждане от експлоатация на своите АЕЦ. Какво ще направим тогава? Ще допуснем да накоплаците да заплатят от джоба си стотици милиони, ако не и милиарди? Това, може би, ще бъде едно от най-големите изкривявания на пазара. Още през 2003 година комисията пое ангажимент да работи финансирането на извеждането от експлоатация на АЕЦ. И накрая няколко думи за интелигентното финансиране на интелигентни сгради. Да, но и не. В момента, в който се вземе решението за фонда за стратегически инвестиции, то просто вече няма да има средства. Нека концепцията, за която говорихте, да е в основата на това, което ни се иска да бъде създадено, а именно специален фонд за енергийна ефективност. С този фонд ще се мобилизират поне 53 милиарда под формата на допълнителни инвестиции. Това е сумата, която липсва за повишаването на енергийната ефективност на сградния фонд по това, което казахте за слънчевото затъмнение. В петък бях в Берлин. Стотици хиляди бяха по улиците там. В германската преса много се спекулираше за прекъсвания в електрозахранването. Хората се предупреждаваха да не ползват асансьори. Разговарях в 2 часа след обед с германския министр на финансите. Той ми каза, че за втори път в живота си е бил изигран. През 99-2000 година е бил предупреден за масивна кибератака. Трябвало е да работи цяла нощ, защото е имало опасност да има атака срещу техническите системи на АЕЦ в Германия. Нищо не се е случило. Министърът на финансите ми каза, че всички тези спекулации за това, че системите на електрозахранване няма да могат да се справят, ако настъпят непредвидени обстоятелства, не са верни. Всъщност, миналия петък установихме, че системите ни са готови за много голям дял енергия от ВЕИ. Господин Силикиотис. Благодаря. Поздравявам господин заместник председателя и екипа му за свършената работа. Макар и оценките за нея да са разнопосочни, много се радваме, че често се възползвате от възможността да разговаряте с нас – това е част от добрите отношения между комисията и парламента. Няколко думи за намесата на комисията в преговори за доставки на енергия от трети държави. Не бяха предприяти конкретни действия за преодоляването на енергийната изолация на отделни държави. Ще се спра върху два момента, които са обекти на заключенията на съвета. Първо, необходимост да се гарантират суверенните права на държавите членки при проучването и използването на природни ресурси. Мога да дам за пример Кипър. Турция незаконно проучва природни ресурси на наша територия, използвайки, например, морския си флот. И въпреки това на Турция като страна с статут кандидат се дава положителна оценка. Как може страна като Кипър да упражни ефективно суверенните си права. Още един момент от заключенията на съвета използването на вътрешни енергоисточници. Въпрос, който е бил обсъждан и тук. Смятам, че в съобщението на комисията не се отчитат редица аспекти, като например ролята на Кипър. Източната част на Средиземноморието ние разполагаме с енергоисточници, които може би могат да се използват за повишаването на енергийната сигурност. В този регион се проучват залежи на природен газ. Преди няколко дни в едно американско дружество. Започна проучвания. Дружество, което има права за извършване на дейност в изключителната економическа зона на Кипър. Въпрос към комисията. Какво е вашето виждане за енергийната сигурност? като се има предвид ползването на природни ресурси на наша територия, по-конкретно и по-общо в югоизточната част на Средиземноморието. Същият въпрос от е, Европа на свободата и пряката демокрация. Ние сме съгласни с идеята за по-висока степен на енергийна интеграция между държавите членки. Политиката, която се води, предполага наистина такава по-висока степен на интеграция още от 80-те години. 30 години, за да стигнем все до същото, какво да ви кажа, по-добре късно, отколкото никога. Явно енергийната ни политика облагодетелства единствено големите транснационални монополи. И така и не се вижда светлина в края на този тунел. В малките населени места, в отдалечените райони, поне в Италия, не е възможно да се осъществи такова свободно прехвърляне на операторите. Е, така че е, говорим за макро енергийни решения на този етап. Не би ли следвало да се пристъпи към по е, разпределени микроенергийни решения? Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин заместник председателя на комисията. Благодаря ви и за усилената работа, която извършихте през изминалите седмици по пакета за енергийния съюз, който бе представен и на парламента. Ще се спра върху един конкретен въпрос, който е сред основните елементи на енергийния съюз, а именно научно-изследователската и развойна дейност. Вие самият подчертахте, че при прехода към ниско въглеродна економика ще е много важно да се финансират научно-изследователската и развойната дейност с цел повишаването на конкурентоспособността на европейските дружества, в областта на ВЕИ и енергийната ефективност. Следва да се финансират проекти с висока възвръщаемост. Европейските дружества трябва да поемат водеща роля в тази област. Тези технологии трябва да бъдат приложими в промишлеността, така че да могат да се изградят и вериги за доставки. Така ще можем да се възползваме от потенциала на екологосъобразния растеж и да разработим нови ключови технологии. Заявихте, че комисията ще приложи мултидисциплинарен подход. Има ли конкретен график за изпълнението на тази инициатива на комисията? Очертани ли са вече основните елементи? Как ще се финансира тя? Възможно е да се финансира от Европейския фонд за стратегически инвестиции, например. Thank you very much, madam. Благодаря. Аз сега бих искал да поканя господин заместник председателя на комисията, който ни гостува да отговори на първия кръг зададени въпроси и прозвучали изказвания. Благодаря ви и благодаря ви за изказванията. Ще започна с казаното от господин Каринш. Аз е, е, особено високо ценя това, че и вие гледате на заключенията на съвета като на сериозна политическа стъпка напред. Честно казано, преди няколко години едва е, да си представим единодушна подкрепа за по-висока степен на е, прозрачност. Е, е, на разпределението на природен газ е, би било изключително трудно. Но и реалността, развитието на обстановката през последните няколко години, е, дискусиите между държавите членки, а и тук в Европейския парламент в подкрепа на прозрачността, като едно много силно политическо средство изиграха своята роля. Благодарение на прозрачността бихме равнопоставили участниците в процеса. Ще се гарантира симетричност на информацията от двете страни на, праса, на, на масата за преговори. Особено когато от едната страна на масата имаме доставчик, е, който господства на пазар твърде често до сега сме виждали как държави член, членки и дружество от държави членки изпадат в крайно тежко положение е, поради това, че позицията им не е информационно обезпечена, стига се до свръхвисоки цени, до фиксиране на цени като е, задължително договорно условие и така нататък. Сега, как как да постигнем тази прозрачност, прозрачност как гледам аз на, на това прагово равнище на толеранс или, и търпимост по вашия въпрос. Две идеи. Първо, е, решение на съвета или проекто решение за междуправителствените спогодби. Бихме искали да променим нещата, че сегашният последващ контрол да стане предварителен контрол – и аз смятам, че аргументът, с който бихме могли да убедим все още проявяващите неохота държавни и правителствени ръководители или министра на енергетиката е, че ако вземем Южен поток, Междуправителствените спогодби са били договорени и подписани, след което се оказва, че те са несъвместими с действащото европейско право, от което възникват редица не просто юридически, а економически и финансови проблеми. Би трябвало да избегнем подобни неблагополучия за напред. И е, за напред комисията ще е, оказва юридическо съдействие – на съответните държави членки. Е, е, ще може да, да ползвате експертния потенциал на комисията, ще могат да се разработват стандартни договорни клаузи, всичко в съответствие с действащото европейско законодателство, което ще бъде от полза за, за всички. И, и не на последно място за предвидимостта и стабилността на процес. Що се отнася до частното договаряне, ние също бихме искали да проучим въпроса за евентуално изменение на директивата за сигурността на газовите доставки. Какви полуки да извлечем от изпитанията за якост, които бяха проведени през последните години в Европа, така че да предложим и на държавите членки и на търговците, на операторите, решения, е, които при спазване на поверителността, тя на краищата комисията знае как да борави с поверителна търговска информация, но така или иначе, възоснова на такава информация да, да обобщава, да изработва някои европейски нормали, които да бъдат е, ползвани пак е, на масата е, на преговорите. Е, когато от наша страна ние сме по-добре информирани, ще можем по-успешно да договаряме с партньора доставчик. Надявам се пак да убедим държавите членки така както вече убедихме е, е, министрите на енергетиката в това отношение. Господин Никас пита за цените. Аз съм съгласен с него, че цената ще бъде красноречив показател за успеха на, на енергийния съюз. Ако създадем достатъчно конкурентен натиск, определено цената ще тръгне надолу. И е, за тази цел трябва да е, посветим усилията си върху инфраструктурата е, да премахнем така наречените енергийни острови, които все още съществуват в Европа. И аз бях особено окоръжен от положителния отзив на страните от Юго-Источна Европа за идеята да съсредоточим усилията си върху това, което можем да контролираме а не върху някакви свръхамбициозни проекти, които, упростенчески казано, свеждат всичко до голямата тръба, която ще пристигне на нечия територия и ще реши всички проблеми. Нека насочим усилията си към системните връзки. Е, към обвързването на енергийните системи, е, на енергийната инфраструктура, което ще ни осигури възможност за далеч по-голяма гъвкавост. И аз много се радвам, че в наскорошен разговор с българския министр на енергетиката госпожа Петкова, тя е, е, с удовлетворение заяви, че страната постига сериозен напредък е, по изграждането на е, връзките между енергийните мрежи, е, от които страната се нуждае, като вече се компенсира изоставането от последните години. 12 държави членки по-настоящем се намират на равнище под 10%, но до 2020 година всички, с изключение на Кипър, ще достигнат показателя 10%, а за Кипър до към 23-та година е, ще се изгради е, евроазиатската системна връзка и тогава островът Кипър ще стане е, неразделна, неразделна енергийна част от Европа. Мисля, ако е, е, всичко върви напред до към 20-та година, ще можем да заложим още по-амбициозни показатели за до към 2030 година. Що се отнася до изменението на климата, колегата Каниете, заместник председател на комисията, също представлява комисията във всички международни преговори. Аз също играя координираща роля – и е, разбира се, с господин Канети, с госпожа Могерини, с комисаря Хан, е, с е, всички комисари, имащи отношение към външните отношения на Съюза, за да убедим третите страни, наши партньори, да се присъединят към усилията ни. Понеже в края на краища знаете, че конференцията на страните 21 е една доста комплицирана е, структура е, и можем да постигнем успех в нея само ако действаме един. На въпроса за енергийната сигурност, е, за общите покупки на газ и въглища. Тук във вашата комисия вие сте обсъждали този въпрос. Има и страни, и търговци в Западна Европа, според които газовият пазар е достатъчно ликвиден и не е необходимо да се прави каквото и да било за намеса на пазар. В Централна и Източна Европа, разбира се, нещата са други. Има, има сериозни затруднения и съответно страните от тази част на Европа подкрепят идеята за общи е, договори. Комисията работи е, и естествено е, в е, целият проучвателен процес ще се включат съображенията за Световната търговска организация, за неопоручаване на пазарната конкуренция. Но така или иначе ще стигнем до някакво разрешение, което ще ни предпазва в по-голяма степен от пазарни кризи. Що се отнася до националния суверенитет, що се отнася до енергийната, структурата на енергоисточниците и изменението на климата. Е, въпросът е от общностен характер. Е, е, вярно е, че държавите членки са суверенни да определят структурата на енергоисточниците си, но във всеки случай трябва да се съобразяват с общо договорните помежду ни цели. И на мен ми се струва, че полските съображенията на Полша винаги са били отчитани, различните стартови позиции на Полша, прочим. Е, а решението от месец октомври е взето единодушно, в това число с подкрепата на Полша, така че от тук нататък би трябвало да се придържаме към то онова, което сме приели. Така по-нататък, поради напредващото време, ще се опитам да бъда максимално кратък. Господин Петърсен е, пита за пита за услугите от е, общ интерес и за тяхното финансиране. Имаме програмата Свързана Европа, имаме структурните фондове, наскоро ще заработи е, плана Юнкер за стратегически инвестиции. И значи трябва да се подобри координацията между тези три е, проектни е, схеми и когато се работи по инфраструктурни проекти, винаги да се държи сметка за енергийната ефективност. благодарение на подобреното управление на тези финансови механизми ще е, гарантираме това. Господин Турмес бих желал да благодаря за любезните думи и за идеите, които хвърли за, за бъдеще. Е, според мен много важно ще бъде е, това да изградим, да, да конструираме новия пазар на енергийни продукти максимално добре. Това ще бъде сърцевината на бъдещите ни разработки. Ако пазарът бъде добре конструиран, всички проблеми за е, задръствания на системата, за проблеми между енергийните системи ще бъдат решени. По-нататък е, други уважаеми депутати говориха за енергийната бедност. Госпожа Тайсън е, ще работим по необходимите политически инструменти за преодоляване на това положение. А на господин Насилиокис бих искал просто да кажа, че заключенията на съвета е, има доста е, категорични формулировки за суверенитета на държавите членки, що се отнася до проучвателните дейности на тяхната територия. И накрая на въпроса за научно-изследователската дейност и екологосъобразността на енергийната политика, ние категорично е, ще настояваме за това е, енергийната политика да е съобразена с политиката на опазване на околната среда, в това число в всички финансови аспекти. Благодаря. Благодаря ви, господин е, заместник председател на комисията. Сега предлагам да е, закрием списъка на желаящите да се изкажат значи, ограничени е вече броя на изказващите се, но всеки за не повече от минута и 30 секунди. Госпожа Ван Бремт има думата. Благодаря, господин председател. Както знаете, господин Шевшович, и ние като политическа група в парламента приветстваме идеята за енергиен съюз. Не, че всяка мярка по така наречената пътна карта е важна сама по себе си, но ние сме за един интегрален, тъй наречен холистичен подход, поради което и аз бях доста удовлетворена от постигнатите договорености в съвета, макар и всички да знаем, че в последния момент са били необходими някои така сериозни дипломатически маневри, за да се постигне всичко това. Но добре, в крайна краща все пак помръднали са нещата, начинът на мислене се попроменя. Това, че в крайна кращата е прията идеята за енергиен съюз, и то по, по един холистичен начин е изключително важно. Много продължително разисквахме въпроса за структурата на енергоисточниците. Това е важен въпрос, но нека насочим вниманието си към онова, за което спор няма. И едно от тези неща е енергийната ефективност, както казахте и вие. И още нещо, връзка с така наречените интелигентни населени места или градове. Тук се прави една връзка всъщност между енергийната инфраструктура и цифровата инфраструктура. И в тази връзка бих искала да ви е, задам един въпрос по тази другата, другата тема, която, която е, е, също продължително се обсъжда в Европейския парламент, а именно за Европейския фонд за стратегически инвестиции, така наречения фонд Юнкер. В Европа, когато се говори за капиталовложение в инфраструктурата, се, се е, насочва вниманието обикновено към гигантски летища, пътища, пристанища и така нататък. Не, че това не е важно, но можем да се насочим и към по-дребните неща, които вършат работа. В това число за енергийните връзки, за, за интелигентните градове. Да, е, председателят се опитва и, и прекъсва ораторката. Госпожа Вернер има думата. Благодаря, господин председател. Господин заместник председател на комисията, приветствам ви с изготвянето на рамковата стратегия. С голямо удовлетворение отбелязвам и темпото, с което работите по нея. Надявам се, че скоро ще излезете и с конкретни предложения за доизграждането на енергийния съюз. Два конкретни въпроса. С очудване установих, че в пътната карта в раздела за атомната енергия се заявява, че комисията ще излезе с съобщение. Съгласно договора за Евратом, комисията е задължена да излиза на определени отрязъци от време с програми за ядрената енергия в Европейския съюз. Но според мен не е Добре, че комисията заявява, че програмата за финансиране на атомната енергия следва да е в основата на енергийния съюз, тъй като този съюз би следвало да се основава на един екологосъобразен и устойчив модел. Как се стигна до постановяването на атомната енергия като приоритет? Вторият ми въпрос е свързан с бъдещия модел за пазара на електроенергия в Европа. Тази година предстои комисията да излезе със съобщение по този въпрос. Идната година предстои да изготви и законодателно предложение. Бихте ли ни дали повече информация по въпроса, тъй като той се свежда и до подсилването на вътрешния пазар? Герек, бързо проша. Благодаря ви, сега господин Герек. Много ви благодаря. Енергийната ефективност е в сърцето на енергийния съюз. Обаче нямаме реални инструменти нито за сектора, нито за отделните държави и членки. Защото сегашната цел от 40% е една чисто политическа цел и тя се състои от ограничения. За разлика от господин Турмес, аз не смятам, че всичко това е доказало своята ценност. Само ефективността на добива, извинете, генерирането, преноса и използването може да бъде ключ към намаляването на въглеродното съдържание. Сегашните предложения не насърчават иновациите, насочени към постигане на енергийна ефективност или към по-голямо използване на възобновяеми енергийни източници. Как смятате да предотвратите или по-скоро да преодолеете липсата на подобни инструменти, особено в контекста на схемата за търговия с емисии. Е, господин Золинио. Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин Шефчович. Бих искал да ви поздравя за това, че участвате в обсъждането на въпроса за енергийния съюз в парламента. Наистина тази тема е важна. Много е важно също така да се насърчава използването на чисти енергийни източници, да се води борба с енергийната бедност, да се насърчава създаването на работни места и растежа. И имам два въпроса към вас. Първо, приоритетът какъвто са възобновяемите енергийни източници, е наистина правилно определен приоритет. Обаче тези възобновяеми енергийни източници трябва да могат да отговарят на пазарните условия. Важно е да се предвидят инструменти, които да засилват научно-изследователската, научно-развойната дейност. Точно защото ако искаме да произвеждаме енергия от ВИ, това трябва да се прави при конкурентни за пазарните условия цени. Няма никакъв смисъл да се доставя нещо на пазара, което не е способно. Обаче това е ситуацията в моята държава. Важно е също така да не допускам изкривяване на конкуренцията. Ето, например, шистовия газ. В САЩ други държави се добива този газ, разработват се нови технологии. Аз Бях докладчик по този въпрос в контекста на парламентарната асамблея Евролат. Много държави добиват шистов газ и изключват договори за продажбите му. За сега той не е приоритет за Европейския съюз, но неизбежно е, че скоро този газ ще стане важен фактор в нашите договори за търговия с държави извън Европейския съюз. Следващия оратор. Господин Пипер, благодаря. Първият ми въпрос към господин заместник председателя на комисията е свързан с енергийната ефективност. Заявихте, че е много важно пазарата да функционира ефективно, но в последната директива за енергийната ефективност буквално принудихме държавите членки да реализират ежегодни енергоспестявания в размер от 1%. Каква ще бъде по-нататъчната ви работа в тази област? Какво планирате? Ще подходите ли също така опростенчески, както и в миналото, налагайки нещо на държавите членки или ще бъдете по-гъвкави? Вторият ми въпрос е свързан с търговията с капацитет. Всяка държава членка решава какъв да е базисният и капацитет. В Германия, във Франция, в други а, държави има различни стойности. Как могат те да бъдат интегрирани в един общ европейски енергиен пазар? Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин Шевчович, за това, че толкова често се срещате с нас и че толкова сериозно се отнасяте към нашите заседания. Това показва много ясно приоритетното значение на енергийната политика за Европейския съюз и за бъдещето му. Много съм ви благодарен, господин Шевчович. Съгласен съм с вас по много въпроси, съгласен съм и с това, че е необходимо да се работи в посока единен пазар. Може би би трябвало да кажа един засилен единен пазар, но все още твърде рано – да говорим за това. Те първа трябва да се полагат много усилия за това. Много е важно да се подкрепи създаването на междусистемни връзки. Трябва да бъдем много внимателни към рисковете. Трябва да се замислим сериозно за това, как да определим подхода ни към държавните помощи за възобновяемите енергийни източници. Много често тези държавни помощи, държавно финансиране се разглежда като дългосрочно. Не смятате ли, че тук има риск от промяна на договорите с обратна сила, нещо, което може да доведе до много продължителни съдебни спорове и може да подкопае валидността на цялата идея. Сега господин заместник председателят на комисията има думата за отговори. herr präsident! Äh, da ich nur so eine kurze redezeit Господин Бютикофер, благодаря господин председател. Тъй като няма много време за изказване, няма да ви правя комплименти, господин комисар. Ще имаме достатъчно време, за да наваксаме, както и възможности за това ще изкажа критика по два момента. Що се отнася до енергийната независимост, трябва в много по-голяма степен да поставим акцента върху това, че ВЕИ и енергийната ефективност са в основата на една стратегия за енергийна ефективност. Второ, критично се отнасям към това, че в заключенията на съвета се предвижда вземане на решение с единодушие – в частта, където се заявява, че Европейският съвет ще продължи да излиза с насоки. Ако наистина сме решили да създаваме енергиен съюз, то не можем да приложим такъв подход. Прозрачността по отношение на споразуменията за доставки на газ от трети страни. Бихте ли могли да уточните прозрачност по отношение на какви договори ще се гарантира? Договори между държави, договори между държави и частни дружества или всякакви договори? На следващия оратор. Благодаря ви. Много колеги говориха за възобновяемите енергийни източници и бих искал да попитам какви са най-актуалните данни, с които разполага комисия. Видях по последните съобщения, че Швеция, България и други държави вече са постигнали а, вече тези цели, но само Швеция и Латвия са водещи, така че има пет държави, които същевременно зависят от биоенергията. Ние говорим в момента за една съгласована политика – и бих искал господин Шепчев да говори малко повече, да ни говори малко повече за по-голяма взаимосвързаност между различните политически сфери, между различни аспекти на политиката. Господин Шевчович. Да, благодаря, господин председател. Ще се постарая да бъда кратък. Благодаря на госпожа Ван Брант за нейната подкрепа и за това сполучливо изказване, което тя ползва. защото тя наистина каза, че ние преминаваме от общност за въглищата и стоманата към общност на слънцето и вятъра. И Наистина това е една голяма промяна, която иска да постигне Европейския съюз. Важно е, разбира се, и да се гарантира това, че всички тези положителни промени ще бъдат използвани максимално. Енергийната ефективност, интелигентните градове трябва да бъдат задължителен елемент във всяко едно бъдещо законодателно предложение, по което работим. И трябва наистина да можем да достигнем до най-малките общности, най-малките общини, които биха искали да прилагат принципа на енергийната ефективност ефективност, но те се опасяват от финансовия натиск или от това, че просто няма достатъчно голям административен капацитет. Така че ще се стремим да обсъдим с Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, как могат да се объединят тези по-малки проекти в по-големи проекти и да, как да предложим максимално упростени, максимално лесни за използване инструменти на тези малки общини. Защото ние знаем, че инвестиционните банки и други видове банки, банките за развитие, искат да инвестират, но разбира се, ние трябва да помислим как да коригираме нашето законодателство, така че тези банки да не работят с множество дребни инвеститори, как да позволим на малките общини, по-малките общности да получават финансиране инвестиции. Така че наистина ще говоря много сериозно за това с банковия сектор. По въпроса на госпожа Вернер. Да, разбира се, що се отнася до ядрената енергетика, на този етап имаме 16 държави членки, които използват ядрена енергетика. Имат АЕЦ, имаме 14 държави членки, които са решили, че те искат да продължат да използват атомната енергетика. И задача тук е много важна. Трябва да сме сигурни всички в това, че е най-висока степента на безопасност, включително опазване на околната среда, когато става дума за експлоатация на ЕЦ. Мисля си, че това е огромна отговорност на Европейския съюз, Европейската комисия, разбира се, ще насочва внимание си основно към това – стандартите и нормите за безопасност. Що се отнася до схемата за търговия с емисии, мисля си, че ако говорим с предприятията, ще видим, че основното им усещане е, че това, което имат нужда, е една стабилност на нормативната уредба. Те искат да има пазарни механизми, пазарни принципи, които да са заложени в определянето на цената на въглерода. Виждаме, че в момента тази система не работи. Затова трябва да направим така, защото тази система да проработи отново, да бъде ефикасна. Затова ние ще предложим реформа на системата за търгови с емисии и смятам, че правилно определената цена на въглеродните емисии ще доведе до иновации, до научно-изследователска, научно-развойна дейност. Така че това ще бъде нашия подход към реформата на схемата за търговия с емисии. Господин Зориньо подчерта значението на научно-изследователската, научно-развойната дейност, иновациите. Съгласен съм с това. Една от сферите, в която трябва да инвестираме повече към която трябва да насочим вниманието си и да видим кои са вече на постигнатите неща. Кое вече е добро? Ние трябва да дадем възможност също така нашите потребители да имат повече права и повече възможности те да решават кой да бъде техният доставчик. Трябва да гарантираме по-ефективно използване на енергията. Мисля си, че може би няма да имаме такава революция, свързана с шистовия газ, каквато наблюдаваме в САЩ. Но трябва да мислим за новото поколение, трябва да мислим за това, че младите хора, които са вече по-добре запознати с това какво смятат, те ще допринесат за нашите постижения в областта на иновацията. Имаше въпроса за това как ще продължим да работим в сферата на енергийната ефективност. В нашата пътна карта много ясно сме посочили, че ще преразгледаме директивата за енергийна ефективност, директивата за енергийните показатели на сградите. Ще представим стратегията за охлаждане и отопление на сградите. Съвсем скоро тези предложения ще започнем да обсъждаме. Разбира се, ще ви запознаем с резултатите и разбира се, искаме да сме по-целенасочени, когато става дума за енергийната ефективност, повече отколкото преди, за да можем да постигнем по-добри резултати в сравнение с миналото. Що се отнася до пазара на мощностите, да, наистина трябва да има също така и нов модел за пазара на електроенергия и трябва да помислим как да постигнем по-големи економии от мащаба и да помислим как да изнесем някои от въпросите, които сега са се решавали на национално ниво, да повишим нивото на решаването им на регионално ниво защото наистина ако се работи по-тясно на регионална основа, може да се постигне много повече ефективност. Господин Тошеновски, наистина аз идвам често и понякога дори се позаседявам, но разбира се сериозно вече, съгласен съм с вас, че за единния пазар. За единия пазар е абсолютно необходимо да има междусистемни връзки, а за целта трябва да се премахнат и техническите, административните пречки, защото, разбира се, конкурентният натиск води и до по-низки цени. Що се отнася до въвеждането на клаузи за обратна сила, мисля си, че трябва да се придържаме към крайните срокове, които миналата година сме въвели за възобновяемите енергийни източници в контекста на опазването на околната среда. Наистина трябва да гарантираме това, това че има равнопоставеност при конкурирането от страна на различните източници на енергия и разбира се, това ще бъде отразено и в нашия анализ, който ще публикуваме на всеки две години. Какъв е енергийния микс, енергийния баланс на Европейския съюз? Защо имаме цени на едро, които са много сходни до тези в САЩ, но защо крайните цени за потребителите понякога са много по-високи от това. Какви са проблемите с данъчното облагане и нататък? Да, смятам, че наистина трябва да имаме много по-прозрачна и много по-ясна структура на определенето на цените в Европа. Господин Бутикофер подчерта значението на енергийната ефективност и факта, е, че Европейският съвет единодушно взе своето решение. Да, наистина, това винаги е така. И аз много се радвам, че има единодушна подкрепа за енергийния съюз. Но разбира се, ще има традиционни законодателни предложения, при които ще се прилага обичайната законодателна процедура и Европейския парламент и колегията на комисарите ще изпълняват своята е, роля за договорите. И искам да кажа, че целта е да се гарантира пълна съвместимост с законодателството на Европейския съюз, когато става дума за договори с външни доставчици, включително Газпром. Така че, както вече казах, ние ще работим и по тези две законодателни предложения, по услугите за всеобщо достъп и сигурността на доставките на природен газ. И последния въпрос беше зададен за биомасата. Смятам, че биомасата е важен източник на енергия. Не, и аз знам, че и Финландия, и Швеция, и Балтийските държави са променили значително своя енергиен баланс и са намалили значително своята енергийна зависимост, благодарение на използването на биомасата и по-голяма енергийна ефективност. Да, благодаря ви. Е, тази стратегия е един от е, най-важните въпроси за нашата комисия. Ние ще продължим нашето обсъждане утре след обед от 3 часа. Ще имаме среща с е, комисар Каниете. Също така ще подготвим наш доклад по стратегията за енергийния съюз. Разбира се, ще продължим да работим с вас. Много ви благодаря, че се отзовахте на нашата покана. Благодаря ви за това интересно обсъждане. Уважаеми дами и господа, нямаме никаква възможност да губим времето си. Не можем да си позволим. Пета точка – разпространение с търговска цел на спътникови данни от наблюдение на Земята. Уважаеми колеги, дами и господа, моля седнете, заемете местата си. И у нези, които не искат да останат с нас, ако обичате, напуснете залата колкото се може по-бързо. Извинявайте, че така ви го казвам в прав текст. И така, благодаря на всички вас, които оставате в тази зала. Уважаеми колеги, разпространение с търговска цел на спътникови данни. Както знаете, целта е да създаде вътрешен пазар за тези данни. Комисията ИМКО възоснова на член 54 от правилника за дейността на Европейския парламент. Заедно с нашата комисия работи по това предложение. Това е едно важно предложение на комисията. Европейската комисия и Европейската комисия смята, че ако в рамките на 6 месеца не се постигне съгласие между съвета и парламента, Европейската комисия ще оттегли своето предложение, но за щастие господин Тимерманс в последствие каза на 10 март на заседанието на председателски съвет, че комисията няма да оттегли своето предложение и комисията и съвета ще продължат да работят по това досие. Така че ще продължим да работим по това досие. Госпожа Крел е нашия докладчик. Госпожо Крел, ще ви помоля да представите вашия доклад. Имате 5 минути на разположение. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Става дума не за доклад, а за работен документ. Допускам, че някои колеги смятат, че енергийният съюз е по-важен от спътниковите данни. Допускам също, че след няколко години е вероятно да преразгледат това свое становище. Индустриалната политика за космическия сектор е в основата на економическия <clears throat> растеж в Съюза. Тя ще допринесе и за постигането на целите по Хоризонт 2020 за една интелигентна, приобщаваща и устойчива економика. Космическите продукти и услуги придобиват все по-голяма значимост за европейските граждани, като се има предвид всичко това. Това обаче не е подкрепено със съответната информираност за ползването на спътникови данни. Повечето граждани знаят, че те се използват в метеорологията, например. Но има и други области, като например селското стопанство, градското планиране, навигацията, далеко съобщенията, където те се използват все по-широко. Навигацията и далеко съобщенията са в основата на космическата политика. За Европейския съюз е от основно значение да приеме подходяща нормативна уредба в областта на спътниковите данни. За тази цел комисията още през 2013 година реши да приеме една последователна стабилна нормативна уредба. Проверката, извършена от комисията, показа, че най-вече в областта на наблюдението на Земята най-вече в изготвянето и разпространението на спътникови данни от наблюдение на Земята, е необходима общоевропейска нормативна уредба, тъй като тази област не може да бъде уредена единствено на национално равнище. През 2014 година комисията излезе с предложение за директива, по което възнамеряваме да изготвим доклад. Докладчиците в Комисията по промишленост и енергетика и в Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, която съгласно член 54 от правилника за дейността ни асоциирана комисия, работиха още от самото начало в дух на конструктивно взаимодействие – Становището, с което разполагате, бе изготвено съвместно от мен и колегата Нилсен от комисията ИМКО. Каква е целта на законодателното предложение? Целта е да се създаде вътрешен пазар за разпространението с търговски цели на спътникови данни от наблюдение на Земята. Визират се най-вече данните с висока разделителна способност – Следва да се гарантира прозрачност и равно третиране. Освен това, търгуващите с спътникови данни следва да имат възможност на територията на Съюза да ги разпространяват без ограничения. Изключение от това правило са данни с висока разделителна способност, от повече от 2,5 метра. Тук трябва да се вземат предвид някои аспекти, свързани с сигурността. Нормативната база следва да даде възможност за свободното движение на спътникови данни, да насърчава навлизането на пазара, както и да гарантира равно третиране на всички доставчици на такива данни. Същевременно следва да се насърчи развитието на дружествата, трябва да се вземат предвид и други области на стопанска дейност или услуги в сектора. Според мен предложената директива ще допринесе за постигането на тези цели. Тя се отнася до важен елемент от отрасъла на космическите услуги. Вече е проведена консултация с заинтересованите страни. След като анализирахме законодателното предложение, обаче смятаме, че има някои недостатъци във връзка с оценката на въздействието, извършена от комисията. Допитването до заинтересованите страни е включило много малко участници, не е бил направен и достатъчно добър анализ на разходите и ползите. Важен е въпросът за това, какъв проблем следва да реши тази директива, проблем свързан с вътрешния пазар. Що се отнася до това, според мен Текстът, изготвен от комисията, все още не дава достатъчно добър отговор на този въпрос. Какви са проблемите, свързани с вътрешния пазар, които следва да бъдат решени в тази директива? Този въпрос трябва да бъде обсъден по-подробно. Трябва да направим така, че от законодателния акт да проистече положително въздействие върху други отрасли, като селското стопанство, управлението на транспорта, производството на горива, корабоплаването и други. Същевременно обаче трябва да гарантираме намаляването на бюрократичните и административни ограничения върху дружествата. Ще трябва да се вземат предвид и аспекти, свързани с националната сигурност. Затова в доклада ще направим и някои предложения. Би ни се искало текстът да съдържа по-ясни определения, така че законодателният акт да не подлежи на разнопосочни тълкувания. Обмисляме също така да предложим и клауза за преразглеждане, тъй като отрасълът се развива много бързо. Това е обусловено от бързото развитие на технологиите и в областта на научно-изследователската дейност. Това бе всичко от моя страна. Малко си Пресрочих времето. Темата бе много интересна. Ще имаме и други възможности за разисквания с колегите. First... Благодаря ви. Напълно права сте. Това е първа размяна на мнение по темата, така че те първа ни предстои цялата процедура по изменение и допълнение, обсъждане, гласуване и така нататък. Сега да изслушаме докладчиците в сянка първо, господин Тошеновски. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с нашата докладчица и бих искал да й благодаря за много разумния, рационален, критичен подход към темата. Наистина трябва да осъзнаем относителното значение на всички системи, с които разполага Европа а от друга страна да си дадем сметка, че ние не сме единствената общност, която разполага с такава високотехнологична апаратура. Ето защо е необходимо да се въведе ред, да се регламентира материята най-вече с оглед на сигурността, като трябва да бъдем особено предпазливи да не нарушим равновесието на пазара, тъй като е твърде възможно в фотографските материали информацията, която се генерира от спътници на Земята, да бъде почерпана от други източници, от заинтересованите е, страни, ако прекия достъп им бъде възпрепятстван. Но ние трябва добре да знаем на къде сме се запътили. Сигурността е критерий от решаващо значение и би трябвало да бъде главен аргумент, да присъства във всичките ни разисквания, посветени на регламент. Очаквам с интерес и надежда сътрудничеството си с докладчицата, тъй като съм уверен, уверен че е, този доклад ще създаде прецедент за всички подобни наши становища, посветени на технологичните последици за съюза ни като цяло. Госпожа Корва Нивенхонсен, извинявайте, ако неправилно произнасям името ви, госпожо, вие добре знаете, че за вас става дума. Да, да, да, да, господин председател. Наистина, вие почти безпогрешно произнесохте името ми. Аз също бих искала да благодаря на нашата докладчица. Много интересен беше разговора с заинтересованите страни, с техните представители. Радвам се, че подехте тази инициатива. Както във всеки такъв случай, първо трябва да си зададем въпроса какъв проблем решаваме. Т.е. нуждаем ли се наистина от регламентацията? И възникнаха много въпроси в тази връзка. Аз си спомням, че вие самата след тази среща с заинтересованите страни споделихте, че въпросите са повече, отколкото отговорите, които сме получили. Аз съм съгласна с вас. Наистина, далеч по-детайлно трябва да се вгледаме в нещата. Има ли опасност от опоручаване на пазара, както колегата тук току-що каза? Ние не можем да упражняваме контрол върху китайските или, или американските спътници. Е, какво ще стане с административната тежест? Е, впрочем, е, този регламент фигурираше сред първите в списъка на Европейската комисия за отказ от по-нататъчна работа главно поради съображението за прекомерната административна тежест. По сега действ... по, по внесения проект държавите членки трябва да създадат национален компетентен орган за преглед на всички спътникови изображения с е, е, мащабна система за докладване на Европейската комисия. Наистина трябва да видим дали е необходимо всичко това е, но, но ние още от самото начало на работата задълбахме наистина в всички значими детайли и аз съм оптимистично настроена за по-нататъчната ни работа по този проект. Благодаря. А сега господин Гонзалес, представител на Европейската комисия. Е, thank you, Mr. Chair. At this point, uh, I... Благодаря ви, господин председател. На този етап няма кой знае какво да кажа. Ние внимателно изслушахме изказванията на докладчиците на парламента. Явно е на лице готовност за работа. Не съм аз човекът, който ще твърди тук, че било проектът, билото оценката на въздействието му са съвършени. Определено има какво да се доработи, но общо може да се каже, че комисията е, е все така привързана към своето предложение, е, далеч не го е изоставила и е готова да е, взаимодейства с парламента за доизясняване, доработване на някои аспекти. Благодаря. Благодаря ви за изказването от името на комисията. И сега отново госпожа Крел, докладчица да ни изведе от този първи разговор по темата. Äh, Благодаря, господин председател. Упоменахте, че комисията възнамеряваше да оттегли законодателното предложение, но в последствие промени мнението си, след като бе внесено възражение и от страна на парламента. На 25 март предстои предложението да бъде обсъдено от държавите членки, които не са на единна позиция. Според мен обаче е важно тази област да бъде уредена от законодателен акт на Европейския съюз, тъй като Отделните доставчици на спътникови данни се нуждаят от обща нормативна уредба. Това ще им даде възможност за повече конкурентоспособност спрямо доставчиците от трети страни общоевропейският законодателен акт няма задължително да доведе до повече бюрокрация. Онези, които се опасяват, че всички 28 държави членки трябва да създадат компетентни органи, независимо от това дали изстрелват спътници в космоса или не, мога да успокоя тези колеги. Единствено онези държави, които произвеждат или продават спътници, ще трябва да създадат и съответния компетентен орган. Това би било и логично. За да постигнем тази и други цели, обаче ще трябва да доусъвършенстваме предложението за директива. Това ще е в основата на работата ни през едните седмици. Благодаря ви за участието днес. Надявам се, че парламентът ще постигне добър резултат. Now let me благодаря. Сега ми позволете да обобщя, да кажа в обобщение на темата това, че крайният срок за е, извинете, е, че разглеждането на проекта доклада е насрочено за 15-16 15-16 юни, нали така? Разглеждане на проекта доклада 15-16 юни. Крайен срок за изменение и допълнение евентуално 17 юни. Трябва сме готови. Значи, 2-3 дена след заседанието ни за разглеждане на доклада ще бъде определен и крайния срок за изменение и допълнение на самия доклад. Така че е много важно да се съсредоточим и и, госпожо председател, надявам се, ще работите успешно с докладчиците. В сянка все, все още имаме все пак е, време, 2-3 месеца някъде. Въпросът наистина е важен от гледна точка и на цифровата стратегия, и на енергийния съюз. И както вие сама подчертахте, госпожо докладчик. Сега, колеги, пристъпваме към следващата точка от дневния ред е, за раз... зеления растеж и възможностите за малките и средни предприятия. Това е точка 6 от дневния ни ред, но докладчикът ни Филип Дебакър все още не е тук. Е, доколкото разбирам, след няколко минути все пак ще се присъедини към нас. Не знам. 3-5, хайде да кажем, не знам. Хайде 5 5-10, май, май, май е доста, но, но темата е важна. Е, възможности за зелен растеж е, за МСП. Така, кратко прекъсване. Okay, it's very, very. Уважаеми колеги, ти... Госпожи и господа, ето ви го Филип Дебакър. Той се оказа далеч по-дисциплиниран, отколкото очаквахме. Е, даже, даже и пет минути не се наложи. Е, и така, възможности за зелен растеж, за МСП. Благодаря ви, колега Дебакер. Позволете ми да кажа най-общо, какво имаме? 183 изменения и допълнения на доклада са внесени. Това е първи доклад от текущия мандат, посветен на МСП и на екологосъобразността. Доколкото разбирам, докладчикът и докладчиците в сянка са се обединили около някои изменения и допълнения, които са компромисни. Добре ще бъде да ни осведомите. Е, мисля, за първ път обсъждаме темата в нашата комисия. Та да ни дадете актуална информация за е, хода на работата, особено предвид компромисните изменения. И така, колега Дебакър, моля да представите измененията и евентуалните компромисни изменения. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, за мен е удоволствие да ви запозная с постигнатия напредък. Е, е, благодарение съдействието на колегите, които внесоха изменения и допълнения. А и на други колеги съм благодарен за техните отзиви е, по повод на усилията ни да изработим компромисни изменения. Наистина повече от 180 изменения и допълнения и е, много от тях определено е, способстваха за подобряването на текста. Значи повечето изменения и допълнения са възприети. Опитахме се да ги обединим в компромисни изменения. Миналия четвъртък проведохме първо конструктивно заседание на докладчиците в Сянка и се надявам до още няколко дена да постигнем окончателен компромисен текст. Позволете ми съвсем накратко да ви запозная с главните изменения и допълнения и компромисите свързани с тях. Първо бях много удовлетворен от това, че мнозинството и то голямото мнозинство на колегите са на, на моето мнение – както по съдържанието, така и по структурата на доклада. И така съсредоточихме вниманието си само върху няколко по-спорни въпроса, запазвайки структурата на доклада, за да бъде той все така ясен и убедителен. Предпочетохме да не пренебрегваме различните проблеми, на които се натъкват МСП днес на пазара, но разбира се с насоченост към зелената економика. Според мен това е доклад, който търси възможности да се, да се хвърли един мост между економическия растеж и екологосъобразността. На второ място обединихме се около значението на достъпа до финансиране. МСП все така е, са затруднени, е, търсейки финансови средства. И разбира се, ние насочваме пак вниманието към въпросното позеленяване чрез е, изменение на, на начина на работа, на политиката на кредитните институции а и с оглед на възможностите за международен растеж на малките и средните предприятия. Трети, по-широк -по въпрос, който се споделя както от колегите, така и от заинтересованите страни и е отразен в много от измененията и допълненията, е за управлението на информацията, за споделянето, разпространението и трансфера на информация, различните консултантски услуги. Последно, всичко, което е свързано с зелената економика, разбира се. Знаем, че комисията е оттеглила пакета актове или актове за кръговата економика. Комисарят Тимерман за сметка на това се ангажира да внесе подновен е, вариант, обновен по-скоро на този проекто нормативен пакет и се надявам те първа да имаме възможност да обсъдим предложенията на комисията. Но тук говорим за нови технологии, е, за държавна подкрепа, доколкото това е необходимо, разбира се, за намаляване на административната тежест. Е, та, в обобщение измененията и допълненията бяха много полезни, съд способстваха за подобряване на текста, за съсредоточаването му по конкретно върху зеления растеж. И благодарение на всичко това ще се получи, мисля, един амбициозен, ясен и добре структуриран доклад, адресиран не просто до европейските институции, а и до широката заинтересована общественост. Благодаря ви. Благодаря ви, колега докладчик. И сега докладчиците в сянка. Господин Рюбих, сърдечно благодаря на докладчика господин Дебакер за установения конструктивен дух на преговори. Тук в парламента това е предпоставка за добри резултати. Докладът е озаглавен възможности за растеж за малките и средни предприятия. Предвижда се да се разширят тези възможности, най-вече с оглед на устойчивостта. Но за целта трябва да си поставим въпроса какви стимули можем да предоставим. Нашата политическа група поставя акцента върху стимулите за сметка на санкциите. Санкциите по-скоро имат обратния ефект. Не стимулират стопанската дейност, а водят до нейното затихване. А що се отнася до малките и средни предприятия, трябва да се извърши оценка на въздействието на законодателните актове на Европейския съюз. В резултат от подобна оценка можем да установим дали Растежът ще доведе и до инвестирането на рисков капитал в по-голям размер. когато се извършва дейност в международен мащаб от страна на тези предприятия, това ще доведе и до по-висок риск, който трябва да бъде гарантиран да бъде посрещнат и със съответния рисков капитал. Получихме много добри изменения. Наистина съм очуден от това, че колегите представиха толкова положителни, толкова добри предложения. Има само някои изменения, по които все още не знаем какви компромиси могат да бъдат изготвени, но като цяло взаимодействието ни с докладчика доведе до добри резултати. Колегата Кофот от името на социалистите. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да благодаря на докладчика за прекрасния доклад и конструктивната работа с многото изменения. Да, разбира се, има значение, голямо значение малките и средни предприятия да работят по-успешно в контекста на екологосъобразната економика и знаем, че ролята на малките и средни предприятия е от решаващо значение в това отношение. Разбира се, първоначално доклада беше, докладът беше посветен на финансирането, нещо, което разбира се е от решаващо значение. Но виждам, че сега обхват на доклада се е разширил и се разглежда целият екологосообразен сектор и мисля си, че измененията допринесоха за тази промяна. Така че става дума вече и за това, как да бъдат включени малките и средни предприятия повече в контекста на екологосообразната економика. Има някои неща, които са особено важни за мен. Например, ако има обществен интерес от това да се подкрепят някои още не съвсем развити технологии, определено трябва да се помисли за това как да бъдат подпомогнати тези технологии, така че да бъдат доразвити. Няма да говоря много, тъй като докладът е много добър и искам да благодаря за доброто сътрудничество и на докладчика, и на докладчиците в сянка. Не винаги е било лесно, но мисля си, че се справихме добре с нашата задача. Благодаря ви. Благодаря ви. Наистина тази тема е много важна. Дали има други желаящи да се изкажат? Представител на Европейската комисия е тук сред нас. Дали искате да се изкажете? our rapporteur. Нашия докладчик, уважаеми колега Дебакер, дали мога да ви помоля да направите някои заключителни бележки, след като изслушахме докладчиците в сянка? Мисля си, че докладът не предизвиква противоречие. Мисля си, че това е нещо много положително. Радвам се, че имаме пълна подкрепа от страна на парламента благодаря ви за отзивите и коментарите. Да, мисля си, че наистина има някои неща, които трябва да се шлифоват. И мисля си, че що се отнася до финансирането, тук трябва да помислим малко повече по този аспект. Разбира се, има още нерешен въпрос Например, това, за което говореше представителя на социалистите, е именно подпомагане на доразвиването на тези технологии, които все още не са изцяло развитие. Мисля, че е много важно да се позволи на държавите членки да има такива системи за подпомагане на доразвиване на технологията, но без, разбира се, да има подпомагане, което да изкривява конкуренцията. През следващите часове и дни ще изпратя нови компромисни текстове по онези въпроси, които все още не са разрешени. Ще намеря нови предложения и се надявам, че ще получи този доклад значително мнозинство и в тази комисия, и в пленарна зала. Ние всички знаем, че малките и средни предприятия са от решаващо значение, за да има наистина гарантиран растеж в Европа. Много ви благодаря. И ако мога да продължа това, което вие казахте, наистина от жизнено важно значение да има подкрепа за малките и средни предприятия. И разбира се, изключително е важно е, това е, че малките и средни предприятия са тези, които осигуряват работни места. И имаме също така тук един друг важен въпрос, а именно екологосъобразния растеж. Този доклад виждаме интересен подход към този въпрос. На 14 април ще гласуваме по проекто доклада. Тоест, това ще бъде на следващото ни заседание. Утре, искам да ви напомня още веднъж, ще имаме заседание на координаторите от 9 часа, а всички ние ще се срещнем в 10 часа и ще започнем да гласуваме. Така че, моля, не забравяйте вашите карти за гласуване. Благодаря ви и ще се видим утре.